въпрос, който е свързан с тази тема, а именно притокът на сирийски беженци на българските граници. Първият оратор е господин Венезелос от името на съвета. Господин Венезелос, имате думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, Миграционният поток към България и всъщност и към други държави членки на външните граници е, на Европа, особено в Юго-Источна Европа, са свързани с отъжняващото се положение е, в е, Кипър. В България, поради географското и местонахождение, има голям брой хора, търсещи международна закрила. Има държави членки, които са силно изложени на последиците от сирийската криза. Е, съветът е, се запозна е, с последния доклад на Върховния комисар на ОНЕ за бежанците. Той бе обнародван януари месец и в него се визираха трудностите на хората, търсещи международна закрила. Това има и ясна връзка с ставащото в България от гледна точка на настаняване и условия, при които живеят търсещите закрила. Неправителствени организации също играят своята роля в тази ситуация, но съм длъжен да подчертая, че държавите членки са длъжни да гарантират, защото е, условията на прием да отговарят на международните стандарти. Държавите членки, които приемат а, е, основната тежест на тези миграционни потоци се нуждаят от а, е, подкрепа. Е, българските компетентни органи е, на най-високо равнище заявиха, че са готови да реагират адекватно. Да, е, съоръженията са ограничени и да се удовлетворят нуждите на идващите от Сирия се превръща в основно предизвикателство. Според Върховния комисар на ОНЕ за беженците, Похвални са усилията да се осигурят условия, особено като се има предвид броят на пристигащите. Но разбира се, има много детайли, които трябва да бъдат изчистени. В доклада се посочва, че има подобрение на ситуацията. Комисията ще потвърди това. Тя ще посети България следващата седмица и ще направи проверки. Сигурен съм, че е, така ще получим най-нова информация. Актуална информация. Аз зная, че е, депутатите в този парламент е, имат много голям интерес към ставащото. Някои от тях посетиха България неодавна, за да видят трудностите, с които се сблъсква страната. Също така трябва да се обърне внимание на граничните пунктове, през които се влиза от страна на лицата напуснали Сирия. Много се цени всяка помощ, която се предоставя. Вече са отпуснати средства за удовлетворяване на нуждите на онези страни, които поставени под особен миграционен натиск, така че те да могат да разширят националния си капацитет. Естествено, необходимо е да се разшири капацитетът, да се подобри управлението, както и да се укрепят операциите по границата, операциите на граничния контрол. Съветът продължава да предприема всички необходими стъпки за облегчаване на страданието на хората, идващи от Сирия в Европейския съюз. България е силно изложена като държава членка на този натиск и за това ние сме готови да направим всичко по силите си, за да помогнем на българските органи да се справят с този натиск. Като бъдат съответно осигурени необходимите условия на нуждаещите се. Благодаря сега комисарят Малстрем. Благодаря много, господин председател. Господин председател на съвета, дами и господа, добър ден. Комисията е много загрижена от миграционния натиск върху определени държави членки, най-вече България. Искам да подчертая важната работа, осъществена от органите в България до сега в, съответствие, в сътрудничество с комисията, НПО, други държави членки. Целта е да не се допусне допълнително влушаване на ситуацията. Ситуацията беше а, стабилизирана а, и не беше допуснато да се влуши. Но има сериозни предизвикателства, които трябва да се преодолеят. Например, положението а, на търсещите обежище на беженците в центровете за приемане. Също бавното разглеждане на молби и също осигуряването на право да останат в България лица, които се нуждаят от международна закрията. Уязвими са хората, които се нуждаят от международна закрила. Необходимо е също и добре да се предлага регламента Дублин, Дъблин 2. Ситуацията в България е сложна. Това може да е първия случай да се активира механизма при кризи. Именно член 33 от регламента Дъблин 2. Рано предупреждение, който е предвиден в член 33, не цели да вини страната и като със законодател този парламент добре е наясно с въпроса. Необходимо е да има механизъм за солидарност. Активирането на този механизъм трябва да съответства на признаването на сериозен натиск върху съответната държава, както и върху лицата, които търсят обежаще. Прилагането на член 33 ще отправи е, ясен сигнал, че България не е оставена е, сама е, и че комисията помага за преодоляване на кризата. Призоваваме за солидарност с България, материално, финансово изражение. Подкрепата от Европейския съюз до сега беше оказана и тя ще продължи. И, и считам, че България ще се нуждае заедно с комисията от план за действие, за да може да се намери решение на набелязаните проблеми. Предвид на ангажираните страни комисията ЯЗО, НПО и много други, няколко държави членки също и трети страни, плана за действие ще бъде един инструмент, за мерки за следение на постигането на целите, поставени от българските власти за избягване на структурни проблеми в функционирането на системата Дъблин 2. Също ще се гарантира дългосрочна стратегия за решаване на проблемите за търсещи убежище в България, включително мерки за закрила на унези, които да останат в България и да не се допусне подобна криза в бъдеще. Необходимо е да има план. Малко вероятно е натиска върху външните ни граници, включително върху България, ще отслабне в близко бъдеще. Планът ще позволи допълнителна спешна помощ, ако това се налага. Той трябва да обхваща незабавните нужди, както и следващи периоди. Комисията, разбира се, ще информира съвета, както и Европейския парламент за актуалното състояние. Благодаря ви, господин председателю. Господин Вебер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин представител на съвета, уважаема госпожо комисар, в предишната точка от дневния ред говорихме за ситуацията в Сирия, трагедията на сирийския народ. В тази точка от дневния ред става дума за проблемите, които имаме в Европа, тъй като сирийците чукат на вратата ни. Искам да благодаря на държавите, които полагат изключително много усилия да приемат беженците на външната ни граница. Европа е изправена пред изпитание в момента. През изминалите седмици в пресата прочетохме стати за това как България строи огради по границите си. Прочетохме, че Европа се огражда и връща сирийските беженци и точно за това е насрочена днес тази тази дискусия. Впечатленията, които се описват в пресата, а именно, че Европа се огражда, трябва решително да бъдат отхвърлени. България е страна, която поема специална отговорност в тази криза, тъй като а, тя се намира на външната граница на Съюз. Апелирам към социалистическото правителство на, на България да не политизира тази тема. Знаете, че социалистите в България не управляват сами, а трябва да разчитат на подкрепата на дясно радикалната партия Атака. А, на, надявам се тази ситуация да не стане причина да не се помогне на сирийските беженци. А, беженците, които идват от Сирия, а, трябва да могат да се възползват от правата си на такива в Европейския съюз. Искаме да си че с, с Турция, искаме да спазим всички европейски стандарти. Ние се обявяваме солидарни, включително и финансово солидарни с държавите по външните граници на Съюза и апелираме към останалите страни членки на Европейския съюз да увеличат своите контингенти от прияти бежанци бежанци. Европа е изправена пред предизвикателство и трябва заедно да отговори. Господин Вебер, господин Кирилов а, иска да ви заде въпрос с синя карта. Вие недопустимо политизирате сами въпроса. Като постоянен говорител на ГЕРБ и на предишното правителство, вие продължавате и сега това да го правите. Нека да ви помоля да коментирате следния цитат на нашия сегашен вице премьер през 2012 г. година е било предвидено изграждане на палатков лагер за хиляда бежанци край харманли. отделени са двеста хиляди лева но е трудно да се каже какво са изразходвани тъй като цитирам заварихме буренясала поляна без ток вода и канализация. прокуратурата вече се занимава с този въпрос. това не се използва за вътрешнополитически цели. просто правителството трябваше да направи за няколко месеца чудеса за да може да овладее процеса. Благодаря ви за въпроса. Аз признавам какви са постиженията на България по външната граница. Знам, че България е изправена пред предизвикателство, но настоящото правителство на България трябва да отговори на въпросите, които се задават от пресата, а именно защо се изграждат заграждения по границата. А след като правителството разчита на подкрепата на радикална партия, дясно радикална партия като Атака, този въпрос въпрос трябва да се дискутира и в Европейския парламент. Надявам се социалистите да могат да се отнесат достатъчно критично и към своята собствена партия, която е на власт. Благодаря, госпожа Гиом има думата. Благодаря ви. Преди две седмици с някой от вас участвах в мисия в България от комисията Либе. Целта на мисията имахме няколко основни цели, но трябваше да видим на място условията на бежанците. Ако е необходимо, трябваше да направим предложения за подобрения с подкрепата на европейските институции. Идвам си от тази мисия с доста смесени чувства. Безспорно, българските власти са положили усилия за да подобрят условията условията на бежанците, но трябва да признаем също, че на място ситуацията, даже и да е различна на моменти, тя все пак е трудна и сме много далеч от приемливите от човешка гледна точка стандарти и стандарти разписани в правото за бежанците. Няколко коментара имам във връзка с трудностите, които забелязах по време на тази мисия. Първо, Механизма, за който вие говорихте, госпожо Аштън, броят на а, бежанците се увеличи с 8 а, пъти в България. А, сравнение с средната величина. Броят не е толкова важен, по-важно е естеството на българската система. Българската система не е оборудвана за да приеме това увеличено търсене на статут на бежанец. Разбирам, че а, вие искате да приложите механизма за ранно предупреждение и плана за действие по смисъл на този механизъм. Да, това е първата стъпка. Втория ми коментар от лятото 2013 година броя на задържаните на границата се увеличава, тенденцията се обърна през ноември и на следващо място въпрос към комисията. Вие работите ли с българските власти, за да гарантирате, че граничния контрол позволява на хората, които търсят убежище, да получат достъп до ефективна процедура. Тоест гарантирате ли, че тези хора не се връщат на границата? И на следващо място, България трябва да изпълни задълженията си с оглед на международната защита. Тя трябва да спазва достиженията на европейското законодателство. Но е явно също така, че България трябва да получи солидарно отношение от останалите държави членки при приема на сирийските бежанци. Това може да бъде чрез финансова подкрепа или чрез физическа подкрепа. Благодаря. Благодаря. Уважаеми дами и господа, като участник в две делегации в България... Станове, станове, sorry, станове. Господин Стоянов иска думата с е, синя карта. Заповядайте, господин Стоянов. Госпожо Гиом, имам следния въпрос към вас. при положение, че не искате да бъдат спирани физически беженците, които Турция нарочно прекарва и за тях не е доказано за всички, че има опасност, вие искате те да не бъдат спирани. моят въпрос е вие можете ли да поемете някакви ангажименти от името на социалистическия президент който управлява франция? франция колко от тези бежанци ще поеме от България, защото България не може да се справи с тях. Благодаря ви. une réponse en deux points monsieur d'abord sur euh, l'accueil des syriens le président приема на бежанци френския президент е президент на Франция преди да е социалистически президент. Той посочи броя сирийци, които можем да приемем и вече започнахме да приемаме такива бежанци. Истинската тема е как хората, които идват на границата, биват връщани понякога. Това е в правомощията на всички държави членки и трябва да следят за спазването на международното законодателство. Mr. Ilchev, you have the floor. уважаеми дами и господа! аз съм участвал в две делегации посетили българя турция и гърция и всички центрове за бежанци на българска територия. позволявам си да твърдя че страната полага все повече усилия за да отговори положително на три основни очаквания. първо имигрантите очакват закрила статут по добри условия на живот и интегриране в европейския съюз но не непременно в българя. второ съюзът очаква България да изпълнява задълженията си в областта на убежището и закрилата но и да гарантира сигурност на една от двете сухопътни граници на съюза. и трето българските граждани очакват социалното бреме върху тях самите да не се увеличи драстично а сигурността им да не бъде застрашена. това са три реални гледни точки. те формират една голяма дилема как да се охранява държавната граница за да не проникват на територията на съюза и хора потенциално застрашаващи реда и сигурността но и как да се облекчат страданията на избягалите от сирийския кошмар. ето я е дилемата. съвременните българи са напълно наясно с ценностите на европа и с хуманизма затова е по важно днес да говорим за възможности за политическа гъвкавост и за рационални решения. възможностите на българя са ограничени. тя се нуждае от сериозна и бърза финансова подкрепа българското правителство все още работи със собствени бюджетни средства. политическата гъвкавост е нужна също. от република турция трябва да се очаква строг контрол върху движението на големи имигрантски групи с разнородна националност през територията и към границата на българия както и добросъвестно да прилага механизма на реадмисията ако българските институции трябва да се справят с проблемите на над десет хиляди имигранти и да се готвят тази пролет за нова вълна от неизвестно колко решенията ще бъдат отново ситуационни и палиативни. ако солидарността обаче нарасне ще стане възможно наистина рационално да се решават въпросите на бита здравето образованието статута и дори частичното интегриране на имигрантите. за тази цел българя изпълнява цялостен национален план това е доминиращото очакване днес в българското общество. иначе картината не е еднаква на различните места и ние видяхме на едни места условията са лоши на други добри на трети отлични. но най важното послание към българия трябва да бъде че страната няма да бъде оставена да се бори сама с имигрантските вълни. благодаря ви. въпрос синя карта от госпожа ернст. Аз съм малко колега, аз съм малко а, объркана. А, исках да попитам кого имате предвид. Имате предвид сирийските беженци или по принцип хората, които са на а, границата и искат да влязат в Европейския съюз? Това искам да уточним. Господин Илчев. За въпросът той е лесен процента от хората които са на територията на страната искат да продължат своя път към европа защото българя е най бедната страна в европейския съюз. дали това е илюзия или митология или пропаганда аз не мога да отсъдя но осемдесет процента от тях казват дайте ни утре статут за да тръгваме към европа. разбира се че имаме проблем. второ нека да спрем с тази митология за оградата. става дума за тридесет километра лека тел която пази всъщност бежанците да не се пребият в пропастите и речните корита на една трудна за пресичане местност. те трябва да ходят на чекпоинтите на държавата българия. Това, което е очевидно днес е, че Европейския съюз още от самото начало допусна стратегическа принципна грешка, що се отнася до управлението. Защото се каза, че тази война ще продължи много кратко, но никой не знае колко ще продължи тя. Така че трябва сега да се мисли за съдбата на бежанците и трябва да се действа бързо, защото само по този начин ще може по мирен начин да се реши проблема с бежанците. И принципа солидарност също е свързан с бежанците, но и с другите, с държави членки на Европейския съюз. Така че трябва да се опрем на член 33 от конвенцията. Е, но трябва да признаем, че сме в период на криза и Гърция е в такава ситуация. Член 80 от договора беше прилаган във всички случаи, при подобни случаи, но съветът винаги подчертава, че този член се използва, се прилага винаги, така че нека да го ползваме и сега с стратегическа и хуманитарна цел. Нека да започнем да приемаме беженците още от сирийската граница и да прибегнем до механизма за ранно предображение, за да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 Аз се питам какво трябва да се случи, за да разберем, че Европейския съюз не може да продължава нито ден повече с подобна политика по отношение на убежищата. Разбира се, че положението с сирийските беженци в България е скандално. Изграждането на още една стена е последното нещо, от което имаме нужда в Европа, обаче сериозно ви питам. До, достатъчно ли е да наругаем сега България, да изпратим малко пари за там? Това ще реши ли нашите проблеми? проблем. Пакета за обежището, който приехме наскоро, абсолютно нищо не промени в положението на търсещите обежище. Не направи нито една крачка към хуманизиране на нашата политика. Дъблин 3 е синоним на една политика презираща човек. Сега говорим за България. След един час ще говорим за Гърция. Можем да говорим за която си искаме страна членка и ще намерим във всяка страна членка големи проблеми. Освен това, съкръщавайки средствата в бюджета в този парламент, съкръщаваме и средствата за търсещите убежище, парите се хвърлят на вятъра за еврозоната, за Фронтекс, не знам какво, а, а сега ни проливаме в крокодилски сълзи и всъщност положението за беженците не се променя. Господин Стоянов. Благодаря, господин. Времето отделено за този дебат е скандално малко, затова пристъпвам директно към конкретните въпроси първо госпожо комисар вие казахте помощ за интеграция на тези които решат да останат но аз доколкото разбирам това са бежанци които се намират на територията на България защото има опасност за тях в тяхната страна и когато тази опасност премине няма ли да е по добре те да се върнат в собствената си страна и всъщност точно това трябва да стане така че за каква интеграция говорим? второ в отговорът на зададен от мен въпрос към комисията и този отговор между другото вие го пресрочихте три пъти повече от задължителния срок по правилника на парламента пише че българя е дала триста хиляди евро да помага на съседните на сирия държави. а какво е получила българя обратно? ето това е големият въпрос който трябва да ни кажете сега и искам отново да повторя въпроса на колегата илчев ще покажете ли че българия няма да е сама в тази борба защото до сега сте показвали само обратното? благодаря ви. Благодаря, господин Енгел. Благодаря, господин председател. Да успокоя господин Стоянов веднага по време на мисията в България преди две седмици, едно от първото нещо, което установихме, беше, че а, никой не завладява България, за да остане там. По-голямата част от тези хора желаят да се завърнат в страната си или да отидат в други държави на Европейския съюз, защото действително условията на прием а, господин Кирилов, дори да не харес, това да не се харесва на всички, а, са неприемливи. А, приемливи са отскоро. А, ако ставим на страна полемиката, бих искал да задам един въпрос, който е от съществено значение за Европа. Говорим за Турция. В Турция има 700 хиляди сирийци. 700 хиляди избягали от държавата си. Милиони сирийци а, се изместват, а, сменят а, мястото си на установяване в а, държавата, в Ливан бягат много от тях, а, а България просто а, е критикувана, защото не може да се справи с няколко хиляди сирийски бежанци. А други европейски държави, заявиха, че са готови да приемат 50-100 хиляди сирийци. Какво ще стане, ако има 100 хиляди сирийци? А, да кажем, че има 200 хиляди сирийци. Ще имаме ли на европейско равнище единна политика, която да осигури човешки условия за тези хора? Или пък няма да имаме такава политика? Аз установявам, че съвета в цялата си традиционна мъдрост само отлага темата. А, но това няма да реши проблема, пред който сме изправени, ако спешно сме изправени пред голяма вълна мигранти. Благодаря ви, <clears throat> уважаеми господин председател. Към днешния ден в България има 11 618 бежанци, от които половината са сирийци. Големият наплив на бежанци беше от лятото до края на миналата година. Имаше месеци като октомври, в който влязаха 3626 души за един месец ноември две хиляди триста тридесет и двама души септември хиляда шестстотин шестдесет и двама души. кризата беше в няколко месеца от миналата година. господин енгел преди малко каза че кризата е приключила и аз не мога да разбера къде е проблемът на европейската народна партия с бежанците в българия и съм особено притеснен от изявлението на комисията. смятам че мерките които комисията смята да предприеме са необосновани грешни и пристрастни тъй като очевидно че проблемът се овладява. това от което има нужда българя в момента е не механизъм който допълнително да бъде включен а споразумение с турция за реадмисия поемане на част от тези единадесет хиляди бежанци в други страни от европейския съюз и създаване на възможности на българя да поеме десетте пъти повече от нормалното количество бежанци за които са подготвени нейните съоръжения това е необходимо. няколко месеца имаше криза. тя вече е решена и мисля че ако комисията е безпристрастна тя трябва да направи анализ каква е ситуацията в цяла южна европа а не само в българя. в противен случай смятам че сте неправи грешни и пристрастни. благодаря господин председател най напред с посещението в бежанските центрове с делегацията либе да установихме част от мерките за овладяване на бежанската вълна. тези усилия са в основата на искането ни за повече европейска солидарност и финансова помощ. трябва обаче да имаме смелост и да си кажем българия не беше готова за това предизвикателство. българия се забави с ясен план за действие. този отрязък от време хвърли сянката на ксенофобски настроения които се надявам няма да оставят трайна следа върху имиджа на страната ни и днес имаме нужда от стратегия за бъдещето и досега взетите мерки се ограничават до края на април. а след това? тогава пак ли ще говорим за непридружените малолетни за необходимост от медицински услуги и езикови курсове? как българя ще поеме щафетата от международните организации? не ми се иска да задаваме въпроси без отговор за бъдещата интеграция на тези хора. иска ми се да говорим за нея. иска ми се да говорим за сътрудничество с местните власти и местното население а условията на работа и обучението на полицаите хората които пазят външната граница на съюза да не са на заден план. превенция координация на всички нива интеграция на бежанците тясно сътрудничество с турция и другите страни членки това са само част от стъпките за истински успешно справяне с този проблем. благодаря. Госпожа Файон. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Това, което става в България с тази вълна от беженци, е наистина трагично. А, тази трагична ситуация обаче поставя на изпитание а, е, нашата солидарност. Ние трябва да покажем солидарност, да окажем помощ, за да могат бежанците да не, да не бъдат върнати от българските граници. Решението на България е да изгради временно заграждение на своята граница. Вместо да изграждаме обаче огради по границата, трябва да се погрижим за правата на беженците. И за да се справим с този натиск от страна на бъженската вълна, трябва да използваме всички инструменти и всички механизми за солидарност, които имаме в името на уязвимите групи. Господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Смятам, че а, трябва а, веднага да се приложи член 33 и механизма за управление при кризи. Според мен, а, ситуацията не е спешна, неотложна, а е, е крайно неотложна. И българите сами няма да се справят с тази ситуация. Трябва да прибегнем до европейската солидарност и е, при подобна ситуация трябва да се е, предоставят е, три неща. Първо, жилище, здравни грижи и хранителна помощ. Не искам за сега да говорим за обежище и за охраняване на границите, защото е, сирийците не искат да останат на тази територия. Те искат да спасят живота си и като отмина опасността да се върнат от дома си. И сами е, няма да се справят българите. Um, Uh, Започвам процедурата на спонтанни изказвания. Всички от тях са българи, господин а, Казак а, също. Господин Малинов има думата. Monsieur le Président, euh, Madame la Commissaire, je prends la parole pour euh, vous dire quelque chose qui, euh, qui nous échappe très souvent. България можеше да бъде още по-лоша и може би щеше да има дори една истинска хуманитарна катастрофа ако не бяха неправителствените организации ако не бяха неправителствените организации и стотици отделни граждани и частни лица които компенсираха неподготвеността на българската държава. това че българя и нейните институции бяха неподготвени за тази криза е факт. вината очевидно лежи споделена между предишното и сегашното правителство искам обаче да отбележа че тези хора тези организации спонтанно възникнали са много по добре организирани и много по ефективни когато трябва да осигуряват помощ отколкото се подозира и отколкото е оценката на пратениците и на оон и на европейския съюз които бяха на място. тъкмо тези организации между другото и сега алармират че нашата национална програма за интеграция е изключително слаба и аз от тяхно име призовавам комисаря малмстрм по никакъв начин да не отслабва контрола и натиска върху българското правителство. защото това че сме неподготвени и че нямаме опит е факт но това че сега трябва да формираме една воля за справяне с този проблем който няма бързо да изчезне е много важно и аз предлагам да няма никакъв оптимизъм относно развитието на конфликта в сирия и да няма никакъв оптимизъм че този проблем бързо ще се реши и лесно ще изчезне както от българя така и от територията на европейския съюз. госпожо комисар европейският съюз европейският парламент излезе с резолюция по повод на бежанската вълна от сирия след случая в лампедуза. спомнете си кога беше това и кога започна кризата в сирия. Да, България има проблеми. България не е директен съсед на Сирия. Минават огромни територии през Турция бежанците, за да стигнат до България. Проблемът не е само в бежанския поток, а в това, че 50% от преминаващите българската граница всъщност не са бежанци. Това са мигранти от Северна Африка, от много страни. Това обстоятелство създава много рискове за България, но много рискове за Европейския съюз. И може би в това отношение и случаите с насилие, с участие на мигранти са налице в България. Налице са и други случаи на ксенофобски настроения и така нататък. Всичко това е опасност, която България не може и не трябва да понесе сама да не беше готова българя не беше готова но се справя с бързо увеличаващия се поток. статистиките са налице няма да ги коментирам но българя успя от месец август до момента да осигури условия за настаняване на хиляди бежанци и успява и продължава да решава тези въпроси. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, общата европейска система за убежище се основава на две условия – отговорност и солидарност. България изпълнява и двете. Системата за убежище на страната беше подложена на силен натиск, но първоначалните проблеми са преодолени. Ангажиментите се изпълняват съобразно регламента Дъблин, работи се по план за действие за управление на кризисната ситуация поддържа се взаимодействие с европейските институции и политиката на пълна прозрачност. да госпожо комисар разбира се има още какво да се направи за подобряване на условията на живот на бежанците и за по бързо обработване на техните документи. но нека да отбележа както беше посочено че досега страната се справяше със собствени средства. едва в края на януари пристигна първата парична помощ от европейския съюз. уверена съм че съвместно с волята и работата на българските институции със солидарността на страните членки и европейската комисия бежанците ще получат дължимата грижа и без прилагане на чл. 33 от регламента. благодаря. <clears throat> Благодаря, господин председател. Първо, колеги, бих желал да кажа, че аз съм приятно впечатлен от всички които допринесоха за този дебат. приятно съм впечатлен от грижата от съчувствието включително даже и от някои критики които бяха отправени. защото ние сме всички в една ситуация която трябва да решаваме не само сега не само сегашните а и бъдещите проблеми. трябва да е наясно че българската граница всъщност е външната граница на европейския съюз е почти 200 км. това е най дългата граница. ние тепърва ще имаме да решаваме редица предизвикателства а те между другото са сериозен проблем. аз благодаря на комисарката малмстрм че подчерта всичко това подчерта че и важна работа е свършена до сега, подчерта и че трябва да се активира нека да го наречем механизма на солидарност защото ние заедно няма да можем да решим тези проблеми ако всяка една страна членка на съюза пропорционално реагира пропорционално на население на брутен вътрешен продукт за да можем заедно да се борим с всичко това. аз благодаря и на вицепремиера венизелос защото гръцкият опит също е важен за нас тъй като ние всички знаем заедно и със средиземноморските страни колко много усилия по се полагат и колко населението ни е неудовлетворено от това че не получава нужната техническа финансова помощ но главно солидарността с която общо взето трябва да решаваме тези проблеми. благодаря. господин председател уважаема госпожо комисар както беше отбелязано кризата с бежанците в българя започна през август две хиляди и тринадесета г и от приетия план за овладяване на кризата осемдесет и пет от мерките са изпълнени към четвърти февруари тази година. на четвъртия месец от началото на кризата броят на нелегално преминалите границата за първи път намалява и към тридесет и първи януари тази година притокът на незаконни емигранти на практика е спрян. капацитетът за настаняване на лицата търсещи закрила в страната е увеличен повече от пет пъти през две хиляди и тринадесета година навременните действия на правителството не допуснаха съществуването на палаткови лагери в условията на настъпващата зима не беше допуснато възникването и развитието на заразни заболявания. освен това броят на дадените статут на бежанци през две хиляди и тринадесета година е увеличен с пъти. всичко това уважаема госпожо комисар показва че българя разчита на солидарност но може да се справи и без активиране на клаузата от чл. тридесет и три от регламента от дъблин ii. благодаря. Благодаря. Сега думата има комисаря. Извинявайте за забавното, изслушвах правда. Хубаво е, че имаше делегация от Европейския парламент в България. Също съм изпращала многократно мои хора. Ситуацията в България е много сериозна, защото в България дойдоха много хора без държавата да е подготвена за това. А, около 10 000 души, това е огромен брой хора за държава, която няма структура да ги поеме. А, в, за България това е голям брой беженци в сравнение с другите европейски е, е, държави. А, пропорцията е надолу горе същата, каквато е в Германия и Швеция. България трябва да признаем, за много важни мерки, но ситуацията все още буде голяма загриженост. Европейски съюз, както и голям брой международни организации, агенции, страни членки се е, опитват да помогнат. Следим ситуацията много отблизо. Очевидно в момента ситуацията е под контрол, но най-вероятно ще се засили натиск по границите, тъй като няма вероятно възможност, конфликта в Сирия да приключи утре. А, бе, Беженците на границата не са само от Сирия, те идват и от Пакистан, и от Афганистан и така нататък. Това също трябва да се каже. Все още има неща, които трябва да се свършат по отношение на подслоняването на а, а, беженците, осигуряването на условия за тях. Няма автоматизъм за интегрирането на онези, които са получили статута на беженци, защото за тях е много вероятно те да останат в а, на държавата Както каза госпожа Гийом, трябва да се гарантират не само правата на беженците, вече влезли в България, но и правата на тези, които са на границата и искат да бъдат приети. Не бива да пренебрегваме тук европейските стандарти. Близо до границата на Европейския съюз се вихри ужасна война и Европейския съюз е поел огромна отговорност. Съседните държави на, на, на, на Сирия поеха тази огромна отговорност. Два милиона и половина души са прияти там. Много малко от тях достигнаха до а, е, а, Европа. И ако увеличим нашия принос, ще успеем да помогнем на много повече хора. За Сирия е необходима незабавна помощ. Трябва да а, а, дадем на беженците достъп до нашите държави по легален и безопасен начин, за да може беженците да не пристигат в Европа в лодки през Средиземно море по друг опасен за тях начин. Апелирам към всичките 28 страни членки да поемат беженци. Междувременно а, с всички средства, с които разполагам, ще покажем нашата солидарност с България и ще й помогнем да преодолее ситуацията. Благодаря ви, благодаря ви, господин председател. Um, Венезелос. Господин Венизелос има думата. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σίγουρος ότι... Благодаря, господин председател. Обеден съм, че депутатите осъзнават значението, което гръцкото председателство дава на този въпрос. Ние сме съседна на България страна и като всички средоземноморски европейски държави, е, ние ежедневно сме под натиски на сухоземните и на морските граници. И България наистина се сблъсква с сериозни проблеми по своята граница. Така че е изключително важно сътрудничеството между Европейския съюз и Турция да бъде действащо, особено що се отнася до управление на миграционните потоци. Преди няколко седмици беше подписано споразумение между Европейския съюз и Турция и ние знаем колко е е, важно да се прилага принципа за правилно разпределение на товара, е, справедливо разпределение е, между държавите членки. Това върви заедно с принципа за солидарност. Разбира се, в съвета, декларациите на съвета, управлението на миграционните процеси се възприема като сериозен хуманитарен проблем, но има още един аспект, той е свързан с сигурността, защото освен този натиск, който оказват лицата, които се намират в бедствена ситуация, може да има и случаи с лица, които биха създали проблеми е, свързани с е, сигурността. Така че този въпрос се третира на две различни равнища. Първо, преки мерки, е, които се предприемат на място, там където е възникнал проблемът, защото проблемът не може да да чака, трябва да се реши неотложно. Освен това, има и друго равнище, то е равнището на глобалното програмиране. Председателството предприе сътрудничество с следващото италианското председателство по тези аспекти и този въпрос беше определен като приоритетен. Европа трябва да действа в тази насока. През октомври месец беше проведена първа задълбочена дискусия по този въпрос. След а, драмата, трагедията в Лампедуза. И а, бяха представени заключенията на съвета. Неодавна 24-25 януари в Атина се проведе неформална среща, на която присъства и госпожа Малстрем за обсъждане на този проблем и равносметка на предприятите мерки в Средиземноморието. Разбира се, че изчакваме съобщението на комисията, което ще бъде представено през месец март, така че в, по време на съвета от юни месец трябва да се а, а, вземе решение. И при подобни проблеми, като този в България, в Гърция или в Малта, проблемите не могат да чакат до, до юни, още по-малко до, до, и, до март. И а, е, това ясно беше изтъкнато по време на дебата. Комисията отговори и аз мога да ви уверя, че ще предам е, в съвета всичко, което се каза тук. Е, защо? то, то е, е, това се отнася не само до България, а и е, до всички. Това е нашето общо европейско съзнание. Благодаря на всички оратори. С това приключваме разискването и преминаваме към следващата тема положението в Египет. Първият оратор от името на върховния представител на ЕСЕ, е, господин Венизелос. Заповядайте.